l'elezione dei questori del nostro Parlamento. Ho ricevuto... Колеги, сега следва гласуването за избор на квестори в парламента. Получих сведения за следните кандидати. Господин Геринг, господин Хигинс, госпожа Люлин, госпожа Масталка, господин Нютен Дан, господин Нюкълсен, госпожа Хюман Ратен, и господин Сперони. Всички кандидати казаха, че приемат да бъдат издигнати като кандидати, тъй като бройката на кандидати е по-голяма от свободните места, съгласно член 13, първа линия от правилника, трябва да преминем към тайно гласуване. И така, да пристъпим към гласуване. Ще ви напомня, че съгласно член 16 от правилника, тези избори ще протекат в съответствие с същите разпоредби, които касаят избора на заместни председатели. Ще използваме електронният режим за тайно гласуване при тези избори за да сме сигурни, че всички са запознати с системата за електронно гласуване, особено новопостъпилите депутати, ще направим един кратък тест. Пред вас би следвало да имате набор от инструкции как да използвате системата за електронно гласуване. При все това, мисля, че е хубаво да ви представя в резюме основните моменти. Първо, трябва да вкарате картата си в устройството с чипа надолу. А ако вкарате погрешно картата, ще светне жълта светлина и на екрана ще получите инструкции как да решите проблема. На екрана трябва да получите следващ, следната информация. Номера на карта за гласуване, името на депутата и датата. Трето, след като бъде съобщен списъка на кандидатите и като се пристъпи към гласуване, на електронният екран ще се покаже следната информация. Какво се гласува, списъка на кандидатите и броят на местата, които са разпределени. На четвърто място трябва да изберете името на кандидата, който искате да изберете, като натиснете синия бутон нагоре или надолу, а гласувате като натиснете бутона плюс, който се намира в ляво на устройството. След това светва синя светлина и се появява звездичка до името. След това това ще се отчете и в брояча за гласуването. Само гласовете за ще бъдат броени, за да се запази тайният характер на гласуването с кърсора можете да залечите звездичката, а за да видите останалите имена в списъка трябва да преместите кърсора до последното име на екрана и след това ще се появят следващите имена. Пето, ако искате да участвате в гласуването, но да не подавате глас, можете да натиснете бутона 0, който се намира в средата на устройството. Шесто, преди да обявя край на гласуването, е възможно да промените решението си, като се върнете обратно към името на кандидата, да натиснете бутона 0, с който анулирате гласът за, след това можете да изберете името на друг кандидат и да натиснете бутона плюс. На последно място, за да видите всички кандидати, за които сте гласували, натиснете бутонът с главно Хикс, който е отляво на екрана. Ако два пъти го натиснете, можете да залечите звездата. И така, нека да изпробваме системата. Извинявам се за даскалският подход, особено на новите депутати. И така, нека да направим едно изпробване на системата. Моля да изберете двама от кандидатите от шесте в списъка. Първият е много хубав италиански певец, Лучано Павароти, който наскоро се спомена. След това Пласидо Доминго, Жозе Карерас, три сопрани Джулия Мигелис Джонсън, Монсерет Кавае и Джеси Норман. И така, моля да си изберете любимият певец. Обявявам начало на гласуването. Io non Come faccio io? un di tempo a tutti per votare, per controllare. Eh.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 гласувахте? Не. Не, няма проблем. Няма защо да бързате. C'è una richiesta 300. Non Запитване от залата ли има? Не работи ли устройството? Сега ще изпратим човек да погледне. Не се притеснявайте.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 Euh, 671. Andiamo qua. Sì. Mandiamo un tecnico subito. Tu. Vi, vi ricordo che si possono votare soltanto due dei candidati. Искам да ви напомня, че можете да изберете само двама от кандидатите. От шесте кандидати. non L'onorevole Silvestri. Sì. no, C'è no, l'apparecchio che non funziona. Sì, ho già, ho già chiesto okay. un tecnico. Okay. Prego. Prego, onorevole Schulz. Господин Schulz Господин председател, мисля, че тук е трябва да ни обясните нещо. Е, правим тест при този тест може да изберем само двама, например Павара, Павароти или Кабая. След това, обаче, при квесторите, трябва, може да изберем петима. Това искам да уточня. Сега, само при теста избираме двама. А след това, при гласуването, при истинното гласуване, избираме пет. Благодаря, господин Шулц. Хубаво е, че напомнихте е, аз също смятах да го уточня. Благодаря ви. Всички гласуваха ли? per aver messo Pavarotti come primo. Però... Господин Селестри не е гласувал. Господин председател, Искам да благодаря, че сте сложили на първо място списка господин Паварот, но искам да кажа и следното. След като с плюс отбележим за кого искаме да, гла... да гласуваме, трябва ли да потвърждаваме избора си? Не, не, не, само Хикс до списъка и плюс. E ma non funziona. Sì, ma... Ora è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 не става дума за избиране на квесторите в теста, така че край на гласуването. Posso annunciare il risultato della votazione? Мога ли да е, обявя резултатите от гласуването? Лучано Павароти 380 гласа. Плас и до Доминго 283, Хосе Карерас 213, Монсерат Кабае 178, Джеси Норма, 117, Джулия Мигелес Джонсън 109. Това беше те. C'è una richiesta di, di parola. Dello... Има ли въпрос? Господин Казини. Да, моля. Не мисля, че всички разбраха вашето обяснение как се гласува. Преди истинското гласуване, моля ви, обяснете отново ясно как се гласува. Io non lo so se veramente, se davvero tutti quanti. Io penso che eh, eh d'altra. Не съм сигурен, е, че сте прав, че не сте при всички положения резултатът от гласуването показва, че хората се учат бързо. Allora, procediamo alla... И така, преминаваме към действителното гласуване по избор на квестори. Отново да, да кажа казаното и от мистер Шулц. Имате право да гласувате за петима кандидати. Моля, гласувайте. Non è ancora aperto perché si sta ricaricando il... Извинявайте, все още не сме поставили началото на гласуването, защото трябва да заредим новия списък, ако не искаме да изберем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 Готово. Qui c'è la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 696 са гласували, две е, невалидни гласувания, така че валидните гласове са 694, 348 гласа са най-голямото мнозинство. Гласовете госпожа Герингер 398, е, господин Хигинс 352.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 Така че при първото гласуване са избрани от следните кандидати госпожа Герингер и господин Хигинс. Искам да ги поздравя. Restano dunque da assegnare altri tre. Трябва да се разпределят още три места. Така че преминаваме към втори кръг. Ако нямате коментари, ще предположа, че кандидатите от първия кръг остават за втория кръг. Имате ли коментари? Не. Втория кръг на гласуването ще бъде проведен в 3 часа. Ma io, eh, eh, io lo facevo per la vostra salute. Уважаеми колеги, правя това за вашето здраве, е, за нивото на кръвната ви захар. Иначе е, веднага можем да преминем към гласуването. soltanto dare il tempo трябва да оставим само малко време за презареждане на новия списък. Che devo fare? Niente, hai се тече.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 ancora problemi con i dispositivi? Tutto bene? Има ли някои проблеми с апаратчето? Всичко е наред? Possiamo chiudere la votazione? Тогава закриваме гласуването, приключваме го. Гласуването приключи. Hanno votato 699 colleghi, 2 nu... 699 са гласувалите, 2 невалидни. 697 валидни. Мнозинството е 349 Лулинг, 327 Асталка, Ньютон Дам 283, 202 Ник... и Никълсън, 187. Сперони 130. Това е. Значи. Трябва ни и трети рунд. Ако сте съгласни, продължаваме. В третия рунд ще е достатъчно простото мнозинство. Избираме заместник председател. както при заместник-председателите.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 Hanno votato tutti? Всички гласуваха. Нали? Тогава приключваме и третия рунд. Благодаря. Гласуването е приключило. Подадени гласове 705, невалидни 2 гласувания. 703 валидни глас, гласа. Госпожа Люлинг има 306 гласа, господин Машалка 293, господин Нютон Дам 208, Амен Ротен 176, 180, 131, господин Сперони. Така че господин, госпо, госпожа Люлинг, Масталка, Нютонтаун. Те са избрати. Поздравления! di passare alla, alla decisione aspettare ancora una volta per ricaricare il sistema elettronico. Io vi prego di non abbandonare la, l'aula perché dobbiamo... No, si не си тръгвайте. Трябва да проведем още едно гласуване. Трябва да гласуваме. Е, За числения състав на парламентарните комисии. Това е много важна задача, която още не сме изпълнили. И искам да ви кажа следното. Според член 16 и 15, линия 2 на устройствения правилник, квесторите се разпределят според гласовете. И това ще бъде оповестено в официалния журнал на общностите, а сега ще преминем към числения състав на парламентарните комисии. Менто. Има предложение за изменение. Номер едно. От ЕТ. И искаме да гласуваме кой е за предложението, кой е против, кой се въздържа. Аз също с очилата си даже мога да видя, че повечето са против. И с това това предложение е отхвърлено. А сега гласуваме цялото предложение за резолюция. Кой е за, кой, кой е против, кой е въздържал се. Никой. С това резолюцията е приета. Благодаря на колегите и така прекъсваме заседанието. Ще продължим в 15 часа. Желая ви добър апетит!